Um, dear colleagues, um... Уважаеми колеги, изчакваме малко, тъй като има доста хора, които все още минават през процедурите за сигурността. За това се бавим с началото. Очаквам много по-голяма посещаемост така че след малко ще се присъединя към нас. Но тъй като ни предстои доста работа, нека да започнем. Радвам се да ви приветствам с добре дошли на съвместното изслушване между Комисията по граждански свободи и Комисията по петиции. Това заседание ще се съпредседателства от мен и госпожа Сесилия Викстром. Това е една а, много силна комбинация тук в парламента. Неодавна проведохме подобно съвместно изслушване а, по гражданството а, и Брекзит. Нашите две комисии работят съвместно и така ефектът е много по-силен. Днешното съвместно изслушване на комисиите Либе и Пети по лицата без гражданство е една добра стъпка, тъй като този въпрос трябва да бъде разгледан от съвременна гледна точка, необходими са действия по него. В моята, например, държава членка има доста засилен интерес в медиите през настоящата седмица, най-вече за гражданството на децата, за регистрирането на децата. Искам да благодаря на депутатите, които са тук. Днес е четвъртък, нали? Сега сме на територията на комисията Либе. Налага се да проверим кой ден от седмицата е. А, значи, вие сте заместник-председател на комисията по петиции, която заседава в други дни. Сигурно и вие се проверявате календара. да, аз имам малко неформален стил на водене на заседанията. Ще спра до тук. Искам да приветствам с добре дошли и депутатите, които са тук. Днес е четвъртък, след обед. Госпожа Зенока, тя е координатор от комисията Либе работи много по този въпрос. Тя работи по петиции, свързани с тези въпроси в една от страните. Ще дойдат и други колеги междувременно. Ще направя кратко въведение. преди да дам думата на госпожа Викстром. Това изслушване ще бъде предавано на живо по интернет. Също ще бъдат направени записи, които ще бъдат на разположение в последствие. Имайте предвид, че хората ще могат да следят разискванията и извън залата. Това, което обсъждаме днес е свързано с националността, с лицата без гражданство. Знаем, че това са въпроси от национална компетентност, но има особена значимост, тъй като се поставят въпроси с основните права, които както миграцията и убежището също са в компетентност и на Европейския съюз. Липсата на гражданство буди безпокойство. Комисията да го разглежда от различни гледни точки, както и от гледна точка на петициите, с които се занимава Комисията по петиции. Следвайки логиката, заложена в договорите, лицата без гражданство се третират като граждани на трети държави за целите на общата политика в областта на убежището, миграцията, но има и лица, които не са мигранти, а са дошли от тук и които нямат гражданство. Е, въпросите за придобиване на гражданство и на националност е, са в е, ресора на нашата комисия. Когато нямат гражданство, лицата не могат да упражняват голяма част от основните права, на които имат право. Европейския парламент е, е заел своята позиция с е, резолюции и посочва някои проблеми, свързани с законодателството и по-скоро с ратификацията на две конвенции на ООН за статута на лицата без гражданство и за намаляване на случаите на лица без гражданство, съответно от 54 и 61 година. Комисията Либе възложи едно проучване през 2015 година по въпросите на липсата на гражданство и сега имаме възможност да обсъдим този въпрос, да потърсим решение, сега след като съвета също зае своята позиция и излезе с заключение в края на 2015 година. Днешното изслужване ще премини в три части. Първо ще изслушаме представене на ситуацията в държавите членки на Европейския съюз, как да се предотвратява е, и как да се сложи край на липсата на гражданство. Особено, що се отнася до липсата на гражданство за деца. Ще разгледаме също и закрилата на лицата без гражданство и трудния въпрос, свързан с тяхната идентификация и недопускане на произволното им задържане. Също ще изслушаме представители на други институции, като Европейската мрежа по миграцията, Европейската комисия, УНИЦЕФ, ВКБОН, Агенцията за основни права, граждански организации, които са наши е, гости тук. Е, и сега, тъй като това е съвместно изслушване с е, Комисията по петициите, искам да дам думата за встъпително изказване и на председателя на Комисията по петициите, госпожа Сесилия Викстром, когато е и председател на комитета на председателите на парламентарни комисии в Европейския парламент. Благодаря ви. Уважаеми колеги, за мен също е удоволствие да ви приветствам с добре дошли на това съвместно из... изслушване, организирано не само между нас с господин Мораес, но и между нашите две комисии. В комисията по петициите сме получили няколко жалби, свързани на свързани с липсата на гражданство. Неодавна постъпи едно такова изискване, свързано с липсата на гражданство сред децата. Така че въпросът за липсата на гражданство е огромен въпрос. Той е предизвикателство, свързано с правата на човека. Член 15 от Всеобщата декларация по правата на човека посочва, че всеки има прай на право на националност. Лицата без гражданство са изложени на множество рискове за нарушаване на човешките им права. Лицата без гражданство трябва да израснат без да имат достъп до образование, до здравеопазване и в крайна сметка те остават без мечти, без надежда за своето бъдеще. И това е изключително печално. Има деца, които нямат националност, които се намират на територията на Европейския съюз, които са пристигнали като мигранти а, или бежанци, но има и такива, които са родени тук, а, ето за това комисията по петициите счита, че трябва да се предприемат спешни мерки от държавите членки, за да не се допусне децата да израстват без националност, лишени от надежди и мечти. Обедена съм, че днешното изслушване ще бъде една отлична възможност да разгледаме проблемите, свързани с липсата на гражданство и надяваме се да можем да дадем някои отговори как Европейският съюз, особено Европейският парламент, могат да допринесат да се намери някакво решение веднъж за винаги на проблема с липсата на гражданство. Надявам се, че дебатът ще бъде ползотворен. Искам веднага да дам думата на Катя Слайдер. Надявам се, че правилно ви произнасям името, като един от авторите на проучването, което възложихме за практиката и подходите в държавите членки на Европейския съюз за предотвратяване и слагане край на липсата на гражданство. Благодаря ви за въведението. Аз ще представя доклада, който изготвихме заедно а, с още двама автори а, по искане на комисията Либе, но а, те нямат възможност да присъстват, тъй като защитават дисертация днес. Това, което ще се опитам да направя, е накратко да опиша Yeah. Um, I can't really change slides. Uh, накратко ще представя доклада, който сме изготвили с акцент върху една част, тъй като самия доклад е доста дълъг и затова съм избрала само една част, която представлява интерес, според мен, за днешната ни разискване. А именно, какво може да се направи от Европейския съюз за в бъдеще. Мерки, свързани с незаконодателни разпоредби, някои съдебни мерки, законодателни мерки и след това ще направя заключения. Okay, thank you. Um, yes. Yeah, so... Докладът ни включва четири раздела. Първо се обобщават европейските международни стандарти, свързани с липсата на гражданство. Втората част разглежда в каква степен държавите членки изпълняват тези стандарти. Всеки стандарт се разглежда по-отделно. И се посочва какво е направено за лицата, които нямат родители или пък отнемането на гражданство на лица, които са обвинени в терористична дейност и прочие. След това как могат да се защитят лицата, които нямат гражданство и Следващата част обръща внимание на закрилата, както и стандартните процедури за закрила. Разгледали сме три различни държави, които имат процедури, които са в действие Нидерландия, Унгария, Обединеното кралство. Ситуацията в тези държави се описва подробно. И на последно място ще се спра а, на Европейския съюз и какво може да направи той в бъдеще, за да не се допусне лицата да нямат гражданство. Откъде може да се започне? В Европейския съюз в момента няма кой знае какво, свързано с липсата на гражданство, когато сравняваме например, за законодателството в други области, като убежището и прочее. Освен това няма и много натрупана юриспруденция. Има някои вътрешни документи, но това ни дава същевременно и възможност. Нещо трябва да бъде направено, така че това е форум, който ни дава възможност да помислим за стратегии, в каква посока да се тръгне. Намираме се на много важен етап. Дали незаконодателните мерки ще бъдат фокусирани върху едно или друго нещо. Подобни мерки на мекото право са посочени в заключенията на съвета от 2015 година. И самия факт, че днес разискваме този проблем, може да се счита за стъпка в тази насока. В проучването предлагаме и други мерки на мекото право за мерки, които могат да се предприемат по определени въпроси, а не най-общо така че да може да се направи нещо конкретно. Например, да се насърчи натурализацията на лицата без гражданство. Това е важна мярка на мекото право. За основа се използва Конвенцията на ОНЕ от 1954 година, където има един член, отнасящ се до натурализацията и изисква държавите членки да осигурят това максимално бързо, да екс... приложат експедитивни процедури за натурализация. Това е член, който няма изискване за някакъв крайен резултат, не казва след 3 години след като е живял на определена територия, дадено лице, което няма гражданство, би могло да получи такова. Не, не се правят никакви опити да се интегрира тези натурализирани лица. Така че това е въпрос, който може да бъде обсъден. Европейския съюз може да насърчи държавите членки да изпълнят това задължение, когато е възможно да бъдат обменени най-добри практики, за да се види какъв е подхода прилаган от държавите членки за натурализацията на лицата без гражданство, също събирането на информация за това колко хора в държавите членки кандидатства за гражданство, колко се приемат, колко се отхвърлят, какви са пречките, защото може да се установи, че има някои общи проблеми и да се види как могат да бъдат решени общо на равнище Европейски съюз. Това е само един пример. Um, yeah. Съвсем накратко ще се спре на съдебните действия в Европейския съюз. Това е а, решение на съда на Европейския съюз. Е, всичко зависи какви дела се повдигат в е, съда, какви решения се вземат по тях. Е, счита се също, че практиката на съда води до развитие в съответния въпрос, начина по който трябва да бъдат разглеждани тези въпроси, като се има предвид законодателството на държавите членки. Европейския, съда на Европейския съюз е, има правомощие да взема решения, свързани с липсата на гражданство. Държавите членки, разбира се, са тези, които решават кой да получи гражданство, на кого да бъде отнето гражданството. Но всичко това трябва да се прави в рамките на законодателството на Европейския съюз. И този принцип се доразвива със всяко следващо съдебно решение. Що се отнася до липсата на гражданство, едно от важните дела е Ротман. Става дума за загуба на гражданство на Европейския съюз, който води до липса на гражданство но това трябва да съответства на международните стандарти и на теста за пропорционалност, за да се изпълни законодателството на Европейския съюз. Ако се загуби гражданство в Европейския съюз, ако това не отговаря на международните стандарти, ако е непропорционално, е неприемливо. Това е много важно. Държавите членки всъщност е, нямат пълната свобода да лишават лица от гражданство. Те трябва да изпълняват международните стандарти и да спазват е, принципа за пропорционалност. В е, това съдебно решение се говори и за придобиването на гражданство в Европейския съюз. Логична стъпка в развитието на съдебната практика в Европейския съюз е да има дело, което ни показва какво означава надлежно отчитане на законодателството на Европейския съюз при придобиване на гражданство от лице, което е без гражданство и лишено от такова. Има различни дела, които могат да доведат до изясняване Например, ако едно дете е родено на територията на държава членка, което а, има слеге позиция за всяко дете, тук някои държави има законодателства, които казват, че ако детето е родено на тяхна територия а, или е без а, гражданство, или придобива тяхно гражданство. Например, в Италия има подобно прилагане. Понякога е трудно по административни причини да се докаже, че в противен случай детето би останало без гражданство. И има доста дълги процедури, например, които на практика означават, че не може да се придобие своевременно гражданство. Понякога има административни проблеми в националните системи, затова е добре да се говори за придобиване и за а, това да имаш а, европейско гражданство. Лице, което все още не е гражданин на Европейския съюз, но има такова право и в момента е без гражданство, не може да се, или може да се приложи е, възползва от това си право, защото зле се прилагат международните стандарти, тогава трябва да се види в каква степен а, е, трябва да се изпълнят изискванията на международното право а, е, и а, теста за пропорционалност. Така че развитието в тази област би било нещо положително да има повече натрупана съдебна практика в тази област. Искам да говоря за евентуални законодателни действия от страна на Европейския съюз. В началото беше казано, че въпросите за националността са в компетенциите на държавите членки. И това винаги се посочва, когато се обсъжда въпроса за липсата на гражданство в Европейския съюз тъй като действително държавите членки вземат решения по въпросите за националността. Но предприемането на законодателни мерки не означава непременно да се предприемат такива законодателни мерки, свързани с националността, защото липсата на е, гражданство е липса на националност. Но не всичко това води до някакви правни а, последици. Така че има някакво погрешно а, има някаква погрешна представа в момента по този въпрос законодателство по въпросите на липсата на гражданство е възможна на равнище Европейски съюз, без да се пресичат съответните граждан, граници. Всяко лице е без гражданство е мигрант, но един мигрант по законодателство не е човек, който пресича границата. Това също е много странно и не винаги е ясно, защото един мигрант е просто лице, което не е граждани на страната. Правим разлика между мигрантите и местните граждани. Миграционното право всъщност се занимава с онези, които не са граждани на нашата държава. Не става дума за движение, става дума за изключване от гражданство или националност и статута на тези хора. Така че хората без гражданство са мигранти, дори да не са се придвижвали, дори да са живели тук е, поколения наред, защото те са граждани на трети страни, 69 ти член от договора. Тези лица са лица без гражданство и това е миграционен въпрос, което е в общите компетентности на Съюза и държавите членки. Това означава, че трябва да се види какъв е статута на тези хора и законодателството може да почива върху член на учредителен договор, който се занимава с това. Тя може да се напише къде ще живеят те, ще се определи и статута им, кога държава членка смята, че определено лице е апатрит и кога не е лице без гражданство. И също може да се занимава с тази тема, що се отнася до връщане. Връщане в държавата по происход. Това в момента трябва да се регламентира. Това са част от е, идеите ни. Е, различните директиви могат да включват различни неща. Няма да навлизам в подробности, обаче сега. Съвсем накратко, това, което искам да запомните от презентацията. В момента има възможност Съюза да действа по темата липса на гражданство на различни нива. Трябва да се направят стратегии посредством меки мерки, и защо да се говори за липсата на гражданство, да се каже, че това е проблем, да се мисли напред, дългосрочен план, да се види къде иска да отиде Съюз, защо се отнася до тази тема, различните институции, и защо да започне тази тема на наднационално ниво. Намаляването на хората без гражданство може да се извърши също и със съдебен контрол за това как държавите членки прилагат своите норми за придобиване и загуба на гражданство. Защитата на лицата без гражданство също а, може да бъде обект на законодателни мерки. Това е моята презентация. Също така, след като направих презентацията, ме помолиха да говоря по два други въпроса, които са споменати. Става дума за фактора за привличане на такива лица. Зададахме въпроси на някои държави, спратихме анкетни карти, видяхме, че процедурите за определяне на липса на гражданство не са привличащ фактор. Всички държави, които имат процедура за такива лица, означава, че казаха, че бройките не са се променили те не смятат, че процедурата за определяне на липса на гражданство е привличащ фактор. Освен това, смятам, че тук този фактор някакси не е толкова важен. А патриите са мигранти, но често това са хора, които не пътуват много, за разлика от хората, които търсят убежище. Те се движат, те се опитват да избягат от една страна в друга. Хората без гражданство често просто са се оказали на определено място и не пътуват толкова много. В така смисъл фактори за привличане за тях някакси не са релевантни. Макар, че има проучвания, които показват, че когато говорим за обежище, отново това също може би е повече мит от реалност. Другия въпрос са примите за процедури за определяне на липса на гражданство и примери за добри практики. Колегите ми ще говорят за това, така че по-късно, ако имате конкретни въпроси, ще ви отговоря. И на слайда виждате другите двама автори на доклада, заедно с мен. Не можаха да дойдат днес, но исках да ви ги покажа, тъй като те са свършили много работа по него. Благодаря. Благодаря ви. Много бе интересно да ви изслушам Поздравлявам университет в Амстердам и другите университети, които участват в, в това начинание. Сега нека да въведа господин Самар Рибас, който ще представи проучването. Ето го. Много добро проучване. Как да се занимавам с въпроса с липсата на гражданство в Европа? Няма ли да го представите? Добре, добре. Подвели са ме. Така или иначе се радвам, че сте тук и ви давам думата. You, no, Благодаря, госпожо председател. Аз представлявам платформата ИМН e на апатридите. Имахме едно проучване, което се нарича Липса на гражданство в Европейския съюз. Няма копия от това проучване, тъй като то е качено на нашия вебсайт. но ние споделяме едни и същи принципи. Както каза преди мен говорившата, ще говоря за ИМН, Европейската миграционна мрежа. Европейската миграционна мрежа е създадена през 2003 от Европейската комисия в името на съвета за да отволи нуждите за постоянен обмен, надежна информация за миграция и обежище в Европейския съюз. Съветът взе решение през 2000... взе решение в 2008 година, което ни даде правно основание. 29 национални лица за контакт имаме, 27 държавите членки, плюс Дания, която е наблюдател, и имаме също и Швейцария. И Норвегия, която е пълноправен член. Целта на Йемен е да даде на институциите възможност а, и данни всъщност, които са обективни, сравними, свързани с миграция и убежище как се оказахме в тази тема. И така, извинявайте, не работи механизма. Има заключение на съвета по правосъди вътрешни работи 3 и 4 декември 2015 година. Приканва Европейската комисия да започне обмен на добри практики и да създаде платформа, която дава възможност обмен на информация и добри практики между държавите членки като целта е да се намали броя на хората без гражданство и да се укрепи тяхната защита и да се намали риска от дискриминация. В този случай това стана по време на Люксембургското председателство. За наш беше чест, че се опитахме да развием а, тази платформа. Аз съм от Люксембург и аз развих нашата мрежа. Прилагането бе одобрено от нашата управителен съвет на 11 май 2016 година. Това е проучването, следващия слайд. Е проучването, което ние направихме. Един от инструментите, които предоставя нашата мрежа е адхок питания. Става дума за въпроси между държавите членки, които трябва да получат своя отговор в рамките на 4 седмици или по-малко. Ние стартирахме с три такива питания Хок, за да видим как стоят нещата при тях. Получихме отговори от 25 държави и направихме тази политика, която можете да намерите на нашия сайт. Първата чернова на тази политика бе представена от постоянното представителство или в постоянното представителство на Люксембург през 2016 година. самото начало започнахме да работим не само с държавите членки, но и с международни организации, с НПО. Тази политика бе съвместно начинание между нас, е, ВКБ ООН и мрежата за хора без гражданство в Европа. И така има някои основни заключения, и те са следните. 24 държави членки, са страни по конвенцията от 1954 година, свързани с статута на хората без гражданство. 19 държави членки са страни по конвенцията от 1961 година за намаляване на хората без гражданство. Люксембург току-що ратифицира тази конвенция, но още не е стигнала тя до депозитара в ООН. установихме, че няма хомогенност между държавите членки в процедурите, посредством които се определя статута апатрит. Четири различни вида е, открихме, както каза колегата. Имаме държави членки, Франция, Обединеното кралство, Унгария, които имат процедура административна за това. Има други държави членки, които имат общи административни процедури или процедурата за определяне е включена в друга процедура. След това има адхок административни процедури. Обикновено така прави Ирландия, когато има такъв случай, след това има съдебни процедури. Трябва да направя разграничението, че Италия има и двете. Има и административна процедура, и съдебна процедура зависи дали лицето живее в държавата членка или не. И Белгия. Също. Следващия слайд. В голямата част от държавите членки, и това е големия проблем, пред който сме изправени, е, да, повечето от тях няма пряка връзка между определенето на статут е, човек без гражданство и разрешение за пребиваване. Повечето държави има такъв статут, но можеш и да останеш в страната. Това създава много проблеми. Достъпът до образование, до пазара на труда, до здравоопазване, зависи от разрешителното за пребиваване, което сте получили и това създава have... правна, правен проблем. Те имат статут, но де-факто не могат да останат в страната, тъй като нямат разрешително за пребиваване. Както вече казаха хората преди мен, При децата е по-лесно, когато те са родени без гражданство на родителите в определена държава членка, но в много пък други държави членки има правни празнини. Някои държави, които са родени на тяхна територия, но са без гражданство, нямат достъп до националност или гражданство. Това се случва, например, когато сирийка пристигне в Люксембург, роди, обикновено Проблема е, че тя не може да му предаде националността си. И има объркване в местните органи на властта, как точно да го направят. Ново законодателство може да реши проблема, но а, за сега това е проблем. Специална процедура за непринудружени малолетни. Много често имаме непридружени малолетни, но ние ги третираме като възрастни. Трябва да се вземе предвид, че това са уязвими групи, които трябва да бъдат третирани различно. Следващия оратор ще го обясни по-добре от мен. Проблемът, пред който сме изправени, е следният. С миграционната криза виждаме, че има много мигранти, които идват с деца, които са родени по време на пътуването. И не са били регистрирани в Турция, в Йордания, Гърция. И ние имаме някакви деца, които не съществуват. Няма доказателство, че са регистрирани някъде. И трябва да се занимаем с това. Това е единственото изключение от това, което говореше дамата преди мен. Тя каза, че няма движение. Има, ето тези деца пристигат с родителите. Това е друг случай. Един от следващия слайд, ако обичате. Не. Предишния. Да. Ето ви. Тук. Това е благодарение на ВКБ ОН. Никой не може да го прочете това. Или може би само аз не мога, но никой не може. Може ли да го прочетете? Не, просто... Да, голям хаос настъпи явно. Ами да, тази таблица е разработена от колегите от ВКБ ООН е. един наръчник. Той може да се използва от а, държавен служител, всеки държавен случай, който не знае как да постъпи и, и насърчаваме държавите член, които нямат стандартна процедура, да го използват. Агенциите се свързаха на 18 януари 2015, всъщност 17 година, тази година, Парламентът тогава беше в Страсбург, така че, за съжаление, голямата част от вас не можаха да присъстват. Но имаме четири основни заключения, които са много интересни от тази среща. За да се изкорени всъщност състоянието апатрит, трябва да се подходи а, към индивидите, които са такива в отделните държави членки и те са уязвими. А, става дума и за уязвимостта на децата, особено в конфликтни зони и особено, имайки предвид децата, които изчезват, непридружени малолетни, които изчезват от държавите членки. Вече го споменах. Няма процедура за определяне на липса на гражданство в държавите членки и няма разграничение, а трябва да има разграничение между процедурата за определяне на липса на гражданство и процедурата за убежище. Защото това, което не искаме е процедурата за определяне на липса на гражданство да се използва, да се злоупотреби с нея всъщност от онези, които търсят убежище, единствено и само за да останат. Така че това трябва ясно да се каже и Предложения план за действие, с който разполагаме, е да се координираме с НПО, с международни организации, с ВКБОН, с УНИЦЕФ, за да се направи едно картиране и да се видят уязвимите апатриди в държавите членки, като първа стъпка към развиване на тази инициатива към други граждани и за да видим как може да се е, нормализира положението. След това искаме общ подход, посредством който държавите членки да могат да работят към въвеждането на процедура за определяне липса на гражданство на национално ниво. Госпожа Слайдер говори за една бариера. Трябва да я преодолеем. Платформата се опитва да обмени добри практики и да развие незадължителни указания. Може също така да се използват всички инструменти, като например проучвания, конференции и така нататък, всичко с което разполагаме като мрежа. То трябва да е на разположение на платформата, за да може да се види как може да се е, регу... регулизира положението на тези хора. Установихме в някои държави членки, че цените за правната помощ и за процедурата са много високи. А в някои държави, като Обединеното кралство, правната помощ се предоставя от НПО и ние трябва да се опитаме да намалим такъв тип проблеми. Бъдещи действия. Както знаете, нашата мрежа има две платформи. РЕК експертна група за връщането и платформата за апатриди. Създаваме работно пространство, което ще се нарича АМИ. То ще е отворено към НПО, международни организации, гражданско общество и ще даде възможност да се обедни цялата възможна информация по въпроси, свързани с липсата на гражданство. Всеки може да ни изпрати информация и да получи обратно информация от нас. Ще продължим да предоставяме техническа информация на държавите членки по въпроси, свързани с липсата на гражданство. Хубавото при мрежата е, че ако някой има нужда от помощ, можем да му намерим такава помощ от държавите членки. Ще продължим да организираме технически конференции, за да се види какъв напредък имаме и какви резултати сме постигнали. Всяка година може да се организира нова конференция, за да види докъде сме стигнали. И накрая ще продължим да водим просветни кампании в държавите членки. А, и работихме с Малтийското председателство. Споменаха ни заданието на Скифа. Ще продължим да настояваме и пред естонското председателство след това с австрийците, след това българите. Uh, Благодаря. Uh, Благодаря ви, госпожа Викстром. Ще трябва да излиза, така че аз поемам председателския пост. Нека сега да чуем членовете на парламента. Изключително интересна сесия ни очаква след малко за децата без гражданство. Разделили сме изслушването на четири части. значи че някои членове на парламента ще се включват по една или от друга част от изслушването. Можем да бъдем гъвкави днес, според мен. Защо пък не да чуем отговори от страна на колеги, които все още не са взимали думата. Това рядко се случва в Европейския парламент. Моля ви, не се стеснявайте. Ако може да дадете експертен отговор на някой въпрос, поискайте думата и аз ще ви я дам. Госпожа Киничи е първа, заповядайте. Благодаря. Благодаря ви също така за това, че разбирате, че някои от нас са притиснати от времето и трябва да си тръгнат. Аз наистина искам да благодаря на нашите гости, които представиха своята работа по толкова задълбочен начин темата за апатридите е една тема, която не сме разгледали задълбочено и която изисква максимално внимание. Наистина ви благодаря за тези проучвания, за тези идеи, за това, че навлизате в подробности и дори в правен план, защото сложността на правото а, не е, е ограничена. Сега, какво се случва с тези хора? Първо, те нямат права, основни права, правото на здравоопазване, на образование и така нататък. И това е огромен предразсъдък и дискриминация. И особено към малолетните. Само някои държави са разгледали внимателно тази тема и са приели някои мерки. Аз съм италианка и това е една страна, която се опита да дефинира процедурите и административно, и съдебно за даването на тези хора на някакво гражданство. Ние признаваме гражданство на деца, родени от родители без гражданство, т.е. даваме им италианско гражданство. Смятам, че е изключително важно днес да се говори по тази тема в европейски план и да има еднообразни действия в държавите членки, защото темата за апатридите ще продължава да бъде много важна. Сега, не всички мигранти са апатриди, но е вярно, и точно последното а, изказване се говори за това, сред мигрантите има много деца, които пристигат сами. Често това са малки деца не знаем откъде идват, не знаем тяхната идентичност или пък деца, които се раждат по време на пътуването и не можем да избягаме от тази тема. Не може на европейска територия да има лица, и особено когато говорим за уязвими лица, които физически да съществуват, но да не съществуват в правния свят и да нямат правата, които им се полагат. Говори се за това да се предприемат мерки, които наричаме soft law, меки мерки, държавите да съответно направят всичко възможно, за да могат да дават гражданство на тези лица да има надлежна процедура за това. Сега това може да е първа стъпка, може да е път, но както казах и по-рано, много се притеснявам, че броя на патриите може да се увеличи. Питам се, дали дебата някакси да не се развие, да се навлезе в дълбочина на проучванията, на анализите, те да бъдат задълбочени и да се стигне до директива, която да дава минималните норми, но така или иначе да дава някакви правила, които са еднообразни всички държави, защото държави като Италия, ето, имат законодателство, а другите нямат. И това го споменахте, но ми се иска да кажете нещо по въпроса. Става дума за малолетните мигранти и уязвимите. Дали законодателство да има или въобще нещо, някакви норми. Мислите ли, че насочени към тази категория ще възникнат норми, защото те са по-язвими в сравнение с другите и по-незащитени, и ако не, не успеем да им дадем минимални гаранции за основните права, а ние им ги дължим на всички субекти, какво ще правим, особено на децата, особено на по-малките деца. Ако можем да чуем становището на нашите оратори и докладчици по тези два въпроса, които повдигнах. Значи, софт лод или меки мерки добре, но не е ли добре да има директива и след това нещо по-конкретно за малолетните, ако смятате, че е възможно. Thank you very much, Katerina. May I just add... Благодаря ти. Да добавя и аз един въпрос към въпроса на госпожа Киничи. Вие, господин Сумарибас, упоменахте ролята на НПО. Споменахте някои държави членки, Обединеното кралство – аз съм патрон на една фундация за деца без гражданство в Обединеното кралство. И ми се иска да чуя от вас малко повече за възможностите за правна помощ. По принцип малко такава се предоставя, но да поговорим конкретно за този случай. Нека да сравним достъпа до правна помощ в тези случаи в различните държави членки. Каква инфраструктура се предвижда в този случай? Как действат НПО? Струва ми се, че това е голяма пречка. Достъпа до правна помощ пречка за а, даването на гражданство на деца без гражданство. Господин Мамикин се следващия. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Катя Суидер за отличната презентация. Имам въпрос за един конкретен случай на деца без гражданство в Латвия и Естония. Тези деца не могат участват в активния живот. Има много такива лица в Латвия и в Естония. Те не могат да се кандидатират или пък да участват на никакви избори, местни, национални или европейски. 14% от населението на Русия или от населението на Китай би било изключено от подобна дейност, ако направим сравнение с процента в Латвия и тези държави. Въпросът ми. Защо според вас европейските органи не отделят по-голямо внимание на хората без гражданство в Латвия и Естония. Благодаря, господин Мамикинс. Мисля, че ще имаме въпрос от в същия ред на мисли от госпожа Жданока. Благодаря. Аз съм пълноправен член на комисията по петиции, но по време на предишния мандат бях в комисията Либе. Клод знае много добре че въпросът за лицата без гражданство бе повдиган многократно. Аз също ще говоря за своята държава, за Латвия, за Естония, като изхождам от казаното от господин Мамикинс. Благодаря на гостите за тяхното проучване. То наистина е отлично. На госпожа Суидър бих искала да задам въпрос за дефиницията. Предполагам, че проблем се крие и в различните дефиниции, които се използват в Европейския съюз и в ООН. В ООН тези, които не са граждани на определена държава, са неграждани. Така, биват назовавани не граждани. А в Европейския съюз ги наричаме граждани на трети държави. Граждани на трети държави. Погледнете дефиницията, тя е доста сложничка, защото хората без гражданство също попадат в дефиницията на граждани на трети държави. Тези които не попадат в статут, в дефиницията на граждани, автоматично отиват в дефиницията на граждани на трети държави. Същото се отнася и за хората, когато трябва да отидат от една държава в друга. Но като че ли думата без гражданство не се включва в нито една от дефинициите. От дълго време говорим за този проблем и подходът на юристите и на законодателите не се променя. А защо да не използваме дефиницията на ООН? Това е първото нещо. На следващо място. Случат с Латвия и Естония – Мога ли да задам въпрос по параграф 3.2 от доклада ви, госпожо Свидер? Да, това е случаят на неграждани в Латвия. Това са лица в Латвия и Естония, които нямат определено гражданство, но всъщност въпросът ми е насочен и към господин Сумарибас. Казахте, че има стотици без гражданство в Европейския съюз. Включвате ли в тези цифри и лицата без гражданство в Естония и Латвия? В Латвия и Естония общо имаме към 300 хиляди е, лица, които са в тази графа. Хора без определено гражданство или граждани. Решението на Латвийския конституционен съд постановява, че тези хора не могат да се смятат за граждани, нито за неграждани. Те са лица с специфичен статут. И ако видим какво казва Конституционния съд за този специфичен статут, тук виждаме дефиницията 3.2 на ОНЕ. Граждани, които са лишени от гражданство. Това, което вие казвате в параграф 3.2. В случай на попадане в тази графа, възниква въпроса дали лицата от Латвия притежават европейско гражданство. И много основателно вие наричате тези хора втора класа граждани. Ако те имат паспорт от Латвия или Естония, те попадат в обхвата на регламента за визите, т.е. те могат свободно да се движат в Европейския съюз. Правилно ли разбирам? А може да не разбирам правилно. Как втори клас националност може да се приравни към европейското гражданство. Преди пет години изготвих един доклад в Либе. Имаше един друг доклад, който бе отхвърлен в пленарна зала. Ние бихме искали европейското гражданство да има по-широко приложно поле, но не можахме да прокараме идеята си. Вие имате ли някакво предложение? И моя доклад също пострада. Не може да кажем, че не сме опитали. Кимата и двамата. Може би двамата ще отговорите. Тъй като от много дълго време обсъждаме а, темата. Госпожа Ламберт, благодаря ви. Предварително се извинявам на колегите за това, че ще трябва да ви напусна по-рано. Няколко въпроса, че, на които може би се отговорили преди да дойда. Съвета на Европа също работи в тази посока. Какви са възможностите за съвместна дейност между Европейския парламент и съвета на Европа в такъв случай? Втори въпрос липсата на последователност в тази политика. Някои държави членки определят статута на тези хора и казват, че това лице е лице без гражданство. И като че ли е, не се преминава на следващия етап да им се издаде разрешително за пребиваване. Защо се случва така? Има различни ведомства, които работят по въпроса и те не съгласуват дейността си ли? Невероятно е наистина. Може би, като работя в политиката, не трябва да се изненадвам от а, такива неща, но все пак. Госпожа Кеничи говори за законодателните възможности. В директивата за процедурите внесохме изменения, за да може някакси да обхванем и лицата без гражданство. понякога хората стоят дълго време в центрове, защото държавите просто не знаят към коя държава да ги върнат. Къде бихме могли да подобрим нещата. Последното съобщение на комисията за децата, например, може би можем да се възползваме от него. Как според вас можем да бъдем активни в законодателната си дейност? Добре би било да можем да направим нещо чрез конкретен закон. Благодаря. Наистина въпросите се отнасяха и към участниците от следващата ни сесия. Госпожа Пост, извинявам се, закъснях. Но проявявам голям интерес към темата. Аз също много работя с положението на ромите в Европейския съюз и зная, че има много роми без гражданство в Италия. И това е последица от Балканските войни. Преди много години децата, които са се родили, всъщност са се родили без определено гражданство и не знаят дали има някакъв напредък дали са се подобрили условията, при които живеят. Но в рамките на стратегията за ромите се опитваме да работим в това отношение. Трудно е обаче да се направи каквото и да е за вас, ако не сте гражданин. Та у нези ромски деца и техните поколения са родени в държави членки на Европейския съюз тези роми не са били регистрирани при раждането по една или друга причина. Но аз си мисля, че това е в правомощията на Европейския съюз. В доклада си за интеграцията на ромите и циганите Приканвам комисията да следи случващото се в държавите членки, да приеме е, задължително законодателство за идентифицирането на хората, чието гражданство не е признато. Тези хора нямат документи за самоличност. не могат да се възползват от а, свободното движение на хора в Европейския съюз, не могат да посещават училище, те нямат а, никакви права от първия ден на раждането си. Приканвам комисията да направи предложение за директива за как да се изразя. Директива, която да даде определение на лицата без гражданство в подкрепям идеята на нашия отдел за политиката в параграф 5. Това са а, деца, които са се родили след като родителите им са бягали от война. Те са родени при тези условия. Не може това да е в правомощията само на държавите членки тези хора не могат да се ползват от основните ценности на Европейския съюз, сред които са и основните права. Вие говорихте за 600 хиляди е, човека, като половината от тях са в Балтийските държави. Според мен тези хора обаче са много повече. Много повече. Бях на една конференция, посветена на темата в Люксембург И в статистиката, която се цитираше, не бяха включени ромите без гражданство. В някои държави членки има стотици хиляди лица без гражданство, които не са регистрирани. Не знае какъв е броят в Италия и в другите държави, но огромен брой хора не се ползват от правата си и не могат да се възползват от правата, които им дава Европейския съюз. Аз нямам въпрос, ама или може би пък да попитам как Европейската комисия решава, че това е правомощията на държавите членки. Това са хора, които живеят в Европейския съюз, нямат право по смисъла на националното законодателство, нито по смисъла на европейското, никакви права нямат. Не може ли да решим този проблем? Вие какво предлагате като решение? Благодаря. Ако сега не получим отговор, ще чуем след малко. Госпожа Вережия. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня за това, че дойдох с закъснение и че чух само края на а, вашите презентации. В четвъртък а, графика ни е доста натоварен господин председател. Трябва да съчетаем несъчетаемото понякога. Имаме много срещи, трябва да си тръгнем и по-рано, защото се налага. Ако правилно съм разбрала, тази цифра от 600 000 апатриди на територията на ЕС е успорвана цифра. Но да приемем, че ще използваме тази цифра. 600 000 апатриди на територията на Европейския съюз и 10 милиона апатриди в световен мащаб. Ами в такъв случай ние не може да получаваме останалата част от света в това отношение. Защото 0,7-0,8% от населението в Европа е без гражданство докато средната стойност в световен мащаб е малко по-висока. Така че нека да си помислим внимателно. И докато си мислим, нека да не забравяме тези, които са патриди вече от няколко поколения и живеят на територията на ЕСА. Може ли да ми развиете малко какво стои за тази цифра 600 хиляди? Какво включва тя? И в отговор на колежката с Данока, ще е добре да чуем вашето мнение. Има хора, които, нямат ни... които не са патриди, но нямат и никаква националност което се отразява и на европейското им гражданство. Защото за да има човек европейско гражданство, трябва да има гражданство на определена държава членка. Тези хора не попадат в е, никаква скала. Така че нека да помислим за начина по който бихме могли да променим нещата. Доста скромно действаме. Да, провеждаме изслушване днес след обед, но освен това изслушване, нека да направим и нещо конкретно. конкретно. Приемаме резолюции за лицата без гражданство в останалата част на света. Нека да имаме резолюции за тези, които живеят тук у нас. И да вземем предвид имиграционния поток. Имаме проблем тук в Европа и трябва да се справим най-напред с него. Благодаря ти, Мари Кристин. След това изслушване трябва да предвидим какви действия да бъдат предприяти. Европейският парламент трябва да излезе със своя стратегия след изслушването. Ние ще продължим Искам да помоля двамата ни гости да отговорят на въпросите, но оставете някои от въпросите за отговор от останалите колеги, които ще говорят по липсата на гражданство при децата. Господин Сумарибас. Благодаря за поставените въпроси. Бройката 600 000 е тази, която се цитира в повечето доклади. Но ние сме убедени всъщност колко наистина са лицата без гражданство в Европейския съюз. И за това а, платформата за лицата без гражданство се опитва да картографира а, и да се види какви са реалните проблеми на място. Държавите членки, разбира се, не могат да питат хората конкретно, вие без гражданство ли сте или не. С помощта обаче на НПО, с помощта на платформата, ние се опитваме да създадем една карта, представяща положението, както и да посочим какви са основните притеснения, които имаме. към казаното от а, депутата Кеничи. Ние трябва непременно да регистрираме малолетните и непълнолетни лица, които пристигат а, сами на територията на Съюза. Според мен е напълно нелогично да има деца, които са реалност, може да ги докоснете, но иначе те не съществуват, не могат да отидат на училище. Аз е, трябваше веднъж да се обърна към комисията и да кажа, има две деца, които трябва да отидат на училище. Така че ние приложихме закона за задължително образование, за да могат те да получат достъп до обучение, тъй като служителят е, искаше да има сертификат за регистрация. Все пак трябва да сме реалисти е, и да бъдем практични. В работната група това е в отговор на колегите от Латвия. В работната група Латвия и Естония са представени. Ние се опитваме да разберем по какъв начин може да се намери решение на проблема. Аз няма да отнемам цялото време, но искам да кажа още няколко неща. Относно разходите, едно НПО в Обединеното кралство постави въпроса за разходите. Те изпратиха имейл, така че ние ще направим много проучване, за да видим какво точно е положението. В повечето държавите членки, с изключение на Латвия и Обединеното кралство, децата получават правна помощ. А в Обединеното кралство тези процедури струват доста скъпо. Ние трябва да улесним достъпа до процедури за лица, които нямат работно място. Представителя на Обединеното кралство каза нещо важно. За мен не е логично някой с статут на беженец, извинете, с статут на лице без гражданство, да не се ползва от някакви мерки за разрешаване на проблема му. тъй като в миграционните закони а, е, няма връзка с е, статута на лице без гражданство. За това се търси някакво решение чрез е статут на беженец. Ние трябва да се опитаме да намерим решение на всички тези проблеми. Ето защо в платформата аз настоявам за ранна регистрация ЕАЗО може също да работи е, в горещите точки по регистрацията. Фронтекс също могат и те да се включат в регистрацията, тогава когато децата идват без документи, когато става дума за непредружени малолетни лица. На следващо място трябва да създадем връзка и това може да стане на равнища Европейския съюз. Ако някой получи статут на лице без гражданство, то трябва да има разрешение за пребиваване дългосрочно в държавата, която е определила статута ви на лице без гражданство. Ние можем да приемем законодателство без да накърняваме правата на хората. Да, има разходи за правна помощ, но е нелепо децата да са тези, от които да се иска да предоставят доказателства. Представете ли си как може да стане това? Как може да го направи едно дете? Мисля, че парламентът е, може да предприеме законодателни мерки по подобни процедури. И държавите членки трябва да използват всички налични ресурси, за да бъдат е, оформени насоки, да бъдат предвидени необходимите мерки с помощта на международни организации. Защото бройката 600 000 не е тази, която ме плаши, а бройката деца, които пристигат и ние нямаме реална представа за положението в Европейския съюз. Благодаря ви. Имаме още оратори, които трябва да я слушаме. Госпожо Слайдер, вие искате ли да отговорите на някои конкретни въпроси? Аз няма да отговарям на въпроси, свързани с децата, но ще засегна няколко въпроси, свързани с сътрудничеството с съвета на Европа. Това мисля, че е много добър въпрос. Имаше много добро сътрудничество, тъй като съвета на Европа много по-отдавна отколкото Европейския съюз работи по въпросите на лицата без гражданство. Има Европейска конвенция по въпросите на националността, така че Съвета на Европа има нужната експертна ам, нужната експертиза по въпросите на националността. така че те разполагат с експертиза, с документи, с нужните познания. И на следващо място разрешаването на статута на постоянно пребиваване, след като дадено лице а, е определено а, за лице без гражданство. Има някои държави, които имат вече утвърдени процедури за определене на статут на лице без гражданство, което има връзка и с статута за дългосрочно пребиваване. В Нидерландия също се предвижда такава процедура, но тя не води до определене на право за постоянно пребиваване ако това се допусне, това няма да е много добър пример. Когато възникват някои адхок ситуации, те трябва да се решават по съответен начин. Относно законодателството, това е по-скоро политически въпрос. Има необходимост да се определи законодателно кое лице се счита за лице без гражданство. В Европейския съюз, например, имаме директивата за връщането и там се казва, че едно лице може да бъде а, задържано, само ако има разумни възможности за неговото връщане, които се преценяват и по отношение на лицата без гражданство, доколко разумно е те да могат да се считат а, а, за лица, които могат да бъдат върнати. Така че трябва да се изясни статута за доброто функциониране на правни мерки в Европейския съюз, които вече са възприяти. Е необходимо да се определят законодателни мерки за определение на статута на лице без гражданство. Относно дефиницията, дефиницията за лице без гражданство и това, което в Латвия и Естония наричат неграждани. Водят се разговори. Латвийското правителство не гледа на негражданите като на национал... на, на граждани или а, като лица без гражданство. Все пак лицата без гражданство са именно такива. Те се определят като лица, които нямат никаква националност. Т.е. може да бъдете или граждани на дадена държава, или да бъдете без гражданство. Държавата не може да каже, имаме група деца. Те са нещо като граждани, но не съвсем. Те са втора категория, въпреки това те са европейски граждани, но те могат да се смятат е, и за лица без граждано. Така че така не може да се контролира какви точно са те, какъв е техния статут. Това е много щекотлив политически въпрос в Латвия. В международен план, ако има такива не граждани, които се установяват в чужбина или в държава членка, или имат деца, например в Нидерландия, това дете може да бъде регистрирано като не гражданин в Латвия, но то ще бъде дете без гражданство. това дете, което не се приема за граждани на Латвия, тъй като е родено в а, а, Нидерландия, не може да се счита за друго, освен за ли, лице безграждано. Така че трябва да се разграничи ясно а, лица с гражданство и такива без гражданство, иначе ще настъпи голяма бъркотия. Вие казахте, че вашите колеги защитават дисертация по тези въпроси. Може би и аз трябва да го направя. Това е много важна тема. Зная, че в четвъртък колегите трябва да пътуват. Все пак е четвъртък след обед. Ние сме поканали а, комисарят по човешките права към съвета на Европа, но за съжаление той нямаше възможност да се отзове на поканата ни. Моля сега до, от 3 до 5 минути да направите обобщение затова за които все още са останали в залата, да могат да вземат отношение, тъй като им предстои пътуване. Така че между 3 до 7 минути максимум да направите вашето изложение, след което ще има възможност за въпроси и отговори. Първо давам думата на Верина Кнаус, старши политически съветник в УНИЦЕФ. Благодаря. Много неща вече бяха засегнати така че аз ще кажа само няколко неща в допълнение. Ще споделя някои по-провокативни идеи. Най-напред искам да благодаря, че организирахте това изслушване. Това е много добра проява, втора по тази тема, което показва, че сме на прав път. Разбира се, подобни срещи имат смисъл само ако доведат до резултати в последствия. Може да погледнете а, тази диаграма. А, в синьо са отразени а, децата, които пристигат на територията на Съюза а, като а, иммигранти. Това не е нещо ново, но това, което наблюдаваме през последните две години, ни дава възможност отново сериозно да погледнем на проблема. Виждаме, че има нарастване на броя на децата сред търсещите убежище в Европейския съюз. Всеко трето лице, пристигащо в съюза, е дете. Около 400 хиляди или повече са общо. Има също и много лица, без определена националност или без гражданство. Официално се посочват 2,5% като дял на децата на търсещите обежества в Европейския съюз, които са регистрирани като лица без националност или без гражданство. Може да ви се стори малка тази бройка, но става дума за около 11 500 000 деца, това са прекалено много деца, които идват в Европа, търсещ, е, търсещи убежище е, и се регистрират като лица или с неизвестно гражданство, или без гражданство. Трябва да имаме предвид, е, че гледната точка на отделните държави членки за това, кое е лице без гражданство, се различават. Нямаме хармонизирана дефиниция в Европейския съюз т.е. липсва и яснота какво може да се направи. Децата могат да пристигнат придружавани или непридружавани. Те пристигат понякога без документи, само с някакви маркери върху тениските си. Те пристигат в горещите точки и там се изисква да им се осигури нужната закрила. Фронтекс и Азо или други служители а, би трябвало да идентифицират и да прилагат една и съща терминология и статистически категории. Това са неща, които могат да се решат, тъй като те са в мандата на институциите на Европейския съюз, каква е ролята на Frontex, на ЯЗО, да се работи с държавите членки и на Евростат за хармонизиране на категориите. Всяко дете да бъде регистрирано в съответната категория. Липсата на гражданство не е въпрос свързан само с деца мигранти или беженци. Това изостря въпроса, но както беше споменато многократно тук, има доста деца, които се оказват в тази правна безисходица в Литва, Италия или в балканските държави. Те са много мобилни, те могат да се окажат във връзка с казането, на, от Джин Ламбър, че те могат да бъдат върнати, следвайки много сложна процедура, без липса, без нужната идентификация и определенето на статут е, е, на лица без граждано. Да им се издаде временен документ за пътуване. Как е възможно да се допусне това, е, след като не се намира решение на проблема с децата без гражданство? Искам да кажа кои са тези деца. Тук виждате няколко примера. Има три големи групи, които се нуждаят от спешна политическа намеса. Виждате Сиба на три години. Баща е, е починал, тя е, се е родила, докато майката е пътувала, тъй като сирийските закони сега не позволяват майките да предават гражданството на децата си, Сиба, която е вече на 3 години, няма гражданство, така че тя ще бъде лишена от основните си права, защото няма националност. Нейните права ще бъдат нарушени непрекъснато за останалата част от живота й. Виждате друг пример. Брам и Ксандра, те са близнаци, родени в Нидерландия, на майка, която е била обект на трафик на хора от Китай. Тя никога обаче не е била а, регистрирана. Тя самата е без гражданство и по този начин тя не може да предаде някакво гражданство на децата си. Освен ако тя не получи гражданство и се върне в Китай, което тя не може да направи, а децата са регистрирани а, като лица без определена националност. Това показва, че е необходимо да се обърне повече внимание на интеграцията. Виждате Бесим, той е албанец по майчена линия, но е роден в Гърция, не е получил регистрация при раждането и тя не може сега да определи гражданството на детето си. Въпросът за липсата на гражданство не е свързано само с децата, намиращи се тук в е, Европа, независимо дали са пристигнали или са родени тук. Необходимо е да се разгледа въпроса извън Европа, тъй като има сериозна връзка. Факта, че има милиони деца по света, които се раждат, растат, е, без да се регистрират. Това го виждаме сега за децата мигранти. Това създава проблеми и за самите деца, и за правоприлагащите органи. Тук е друг случай на Микаса от Оганда. тя се обръща към съда, след като 13-годишната е дъщеря е била изнасилена, но не получава правосъдие, тъй като не може да докаже на колко години е дъщеря й. Така че този а, случай не е разгледан от съда. Така че имайте предвид, е, че липсата на гражданство е нещо реално, много, сле, е, много сериозен проблем и усъща лицата без гражданство на множество нарушения на правата им. Можем ли да направи нещо повече за регистриране на ражданията, разбира се. Вижте данните за на Балканите, там Европейския съюз е, има доста е, участие е, относно интеграцията на ромите, например. Така че само до 2-3% са сведени лицата, лицата без гражданство, но не можем ли да намалим още повече тази бройка? Всичко това е възможно да се направи, но изглежда няма достатъчен интерес сред институциите. Сега Европейския съюз има възможността чрез процеса на разширяване, чрез работа с Министерство на вътрешните работи, да разглеждат не само въпроси, свързани с миграцията и прочие, а да се обърне внимание и на въпросите, свързани с лицата без гражданство. И това да залегне във всички споразумения, тези за асоцииране, и за търговски отношения и други. Процедурите за определение на статута е, са изключително важни, и то не само в Европа. Бих искала Девко, Генерална дирекция Холм да видят по какъв начин могат да подпомогнат държавите извън Европейския съюз да разработят процедури за определение, за определение на статута на лице без гражданство. Да им се а, създадат възможности за създаване на системи за закрила на децата и прочие. УНИЦЕФ и, и ВКБОН формираха коали... коалиция, за да информират партньорите по въпросите на липсата на гражданство, тъй като това е въпрос, който може да се реши. Норвегия, Нидерландия, Албания, Румъния, Сърбия, Македония, Косово, някои държави членки реализират целеви мерки заедно с гражданското общество, за да се сложи край на този проблем. Необходимо е да се преразгледа дневния ред за обежището, което ни дава възможност, също преразглеждането на рамката, свързана с интеграцията на ромите, ни дава друга възможност за намиране на решения, също възможността за решаване на глобалните проблеми с беженските потоци. Освен това, парламента може да потърси отговорност от комисията. Държавите членки също, чрез мерки за прилагане, имат възможност да намерят решение. Освен това, е добре да имаме нужната вярна статистика, иначе няма да можем да постигнем и да измерваме постигнатия напредък. Преминавам направо към следващия оратор. Заповядайте. Uh, Благодаря ви за тази възможност да участвам. Занимаваме се глобално с проблемите на липса на гражданство и затова исках да кажа нещо по-общо. Голямата част от работата ни е свързана с деца без гражданство последните две години, нещо, което се забелязва и в Европейския съюз. Три основни момента ще засегна, те бяха споменати от колегите. Първо, какво, как и защо. Това са въпросите, на които трябва да отговорим колективно. Що се отнася до какво? Както вече бе очертано в дневния ред, говорим за превенцията на а, деца без гражданство и по-специално говорим за положителни мерки, говорим за това да се реализира правото на гражданство на всяко едно дете. След това ще обясня и какви са разликите в двата подхода. Изслушахме Берина и другите, е, разбрахме колко е важно децата да имат националност дава възможност децата да участват в обществото, да имат достъп до други детски права. Става дума за социална идентичност също така че така се създават и уязвимости и несигурности за децата. И е важно да се разбере, че това е нещо, което не може лесно да се разреши по-късно в живота. Не може да кажем на тези деца, ех, като станете възрастни, ще бъде по-добър света и ще се реши проблема с липсата на гражданство. Не, напротив, нещата се осложняват, когато децата се превърнат във възрастни без гражданство. Нека да кажа нещо за въпроса какво в Европа. Какъв е проблема, за който говорим? А, и защо това засяга деца, които в крайна сметка би трябвало да имат европейско гражданство? Една от основните причини за това е липсата или неадекватността на предпазните механизми, които са необходими в националното законодателство, за да може всички деца да имат националност при раждане или в максимално кратки срокове след раждането. Има държави в Европейския съюз, които имат предпазни мерки, които се прилагат за деца, чието родители са без гражданство. Други деца обаче, които не могат да наследат националност, а, всъщност това обърква гражданството и се забравя, че има други ситуации, в които децата не могат да наследят гражданството на своите родители. Предпазни мерки, които като че ли не са разработени добре и трябва да бъдат преразгледани. Дори в държави, които имат добри предпазни механизми, слабо се прилагат тези предпазни механизми повечето деца, родени в Европа, придобиването на националност е нещо съвсем простичко. Обикновено от родителите има обичаен начин за работа, обикновен начин, а с децата без гражданство е нужно нещо друго. Това означава, че компетентните органи трябва да имат познания за законодателството и за конкретните технически а, предпазни мерки, трябва да знаят как да идентифицират ситуацията, в която трябва да се прилага законодателството, как да информират родителите за процедурите. Всички тези неща изискват положителна енергия, за да се приложат предпазните механизми там, където те съществуват. Както чухме от Варина, има и ситуации, в които детето има гражданство, т.е. придобило е някакво гражданство в Европа, но няма доказателства, тъй като няма достъп до регистрите за раждане и съответно няма акт за раждане, който е основен документ за идентичност, пък и за гражданство. Има много елементи, които трябва да бъдат разрешени и за да резюмирам това и да допълня нещо, което вече спомена колегата ми, проблемът е, че има деца, които се раждат в Европа, които би трябвало да имат националност или поради международните защит... Е, задължения на държавите, или защото е записано това в законодателството, или защото просто са го придобили, но няма доказателства. И все пак те са изправени пред е, това състояние на патридност. Няма връзка с европейското гражданство, защото за да бъдеш европейски гражданин, трябва да бъдеш преди това национален гражданин на държава членка. Всъщност за това говорим. Някои коментари на темата как това, което искам да а, кажа, е, че това как ще се направи е съвсем ясно. Знаем как работят а, за гражданство законите, знаем какви са международните задължения, така че дори липсата на цялостна статистика все пак а, не пречи да имаме представа как трябва да се върви напред. Един от основните инструменти е конвенцията от 61 година за намаляване на хората без гражданство. Важно е да се насърчават държавите и се присъединят към тази конвенция. Има девет държави членки на Съюза, които все още не са страни по конвенцията и се надяваме това да бъде преодоляно. Трябва да се каже също, че пет от тези държави имат обаче солидни предпазни механизми в своето национално законодателство, които предпазват децата на тяхна територия от апатридност. Така че присъединяването към конвенцията не е нужно или задължително всъщност, за да се предвидят такива мерки. Всички държави членки имат международно задължение да реализират правата на всяко едно дете на националност или на гражданство, като са се присъединили към международни документи, като например Конвенцията за правата на детето. Така че може да не сте ратифицирали определен инструмент, свързан с апатридността, все пак вие като държава трябва да удовлетворите правото за гражданство на едно дете и то по начин, който да спазва правата на децата. И най-вече не дискриминация и защита на интереса на детето. Комисията, която надзирава прилагането на Конвенция за правата на детето, извършва много мониторингови функции и се занимава с прилагането на този международен акт. Трябва да отбележа, че 16 от, от 28-те държави членки вече са получили препоръки от комитета по тази конвенция, свързани с този въпрос, когато са били преразглеждани от Комитета за правата на детето. Е, става дума за държави, които са получили силни препоръки, свързани с, препо... с при... създаването или отдаването на гражданство на деца с е, апатриден статут, като Нидерландия, Чехия и така нататък. Имаме задължения, които са международни в сферата на правата на човека и трябва да се вгледаме също и в други рамки и указания за това как да се извърши всичко това. Една друга важна рамка е свързана с целите за устойчиво развитие, които насърчават правосубектността, включително документ за раждане. Европейския съюз, държавите членки са включени тук. Има и проучвания, които са представени тук, които помагат за идентифициране на добри практики. ВКБ ООН имаше една кампания I belong, аз принадлежа, за да се, разберат, да се разбере механиката на това как някой се превръща в апатрит. И накрая няколко допълнителни думи по въпроса защо. Много вече бе казано риска от това все повече деца да бъдат апатриди вътре в рамките на Европейския съюз и по-специално вследствие на настоящия миграционен контекст. Мисля също, че е важно да се посочи, че има внимание към този въпрос и то все повече, което говори за международна мобилизация, което ще е полезно за Европейския съюз и Съюза трябва да участва. Има кампании на гражданското общество, като например кампанията на ВКБ ООН, коалицията, която спомена Варина, която е свързана с правата на детето за гражданство, както и други инициативи. Освен тези положителни инициативи и тласъка, който може да използваме, е важно да се обърне внимание на евентуалното увеличаване на броя на децата без гражданство. Миграционния контекст е една такава ситуация и чухме много по въпроса, няма да навлизам в подробности, но искам да спомена още нещо, което се случва докато говорим и то е свързано с турски граждани извън Турция, които са обект на отнемане на националност в отговор на проваления преврат миналата година. 130 лица са били призовани да се върнат в рамките на 3 месеца в Турция. Ако не го направят на гражданството им, може да им бъде отнето с правителствен указ. Също така има все по-голям брой случаи на отказ на консулски а, услуги за турски граждани в чужбина. И в нашите партньори има 800 такива случая конкретно, 76 от тях са свързани с отказ от паспорт или лична карта за деца на турски граждани. Така че има и други сфери, които са от безпокойство и затова Европейския съюз трябва да гледа сериозно на тези мерки. Браво! Thank you very much. Uh, again, I'm just conscious that we might lose members, so if... Извинявайте. Благодаря. Много ви моля 7 минути за да може да има въпроси, иначе депутатите ще си тръгнат. И така, Маргарет от Европейската комисия. Тя е координатор на Комисията за правата на детето от ноември 2011 година и отговаря за основните права на децата в Генерална дирекция правосъдие. Заповядайте. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, председателю. Аз ще бъда максимално кратка. Що се отнася до Съвета на Европа? 15 май Съветът на Европа прие план за действие за защита на децата при миграция. В този случай те казват, че могат да създадат експертна комисия, за да се избегне апатридността при децата през 2018-2019 година. Така че трябва да го имаме предвид. Искам да спомена един случай, през декември 16 година, повдигнат от Имигрантския съвет на Ирландия. Става дума за непридружено дете без националност. 6 години се е влачило това в съда. 12 години след пристигането в Ирландия е решен случая. Има разпоредби за деца, които са без гражданство, родени в Ирландия, но няма такива за деца, които са пристигнали без гражданство в Ирландия. Въпросът за адхок правомощията и правомощията по собствено осмотрение са много важни. Много често дори брати и сестри са в различно положение, тъй като осмотрението в кавички е различно. Ще се разуча върху практически въпроси. Ще направя едно проучване, което е свързано с описване на правата на децата роми и мисля, че един от въпросите, в които ще се вгледаме, е липсата на гражданство. Ще включим държавите членки на Съюза, но и държави, които са на прага на присъединяване. Съобщението на Европейската комисия от 12 април тази година бе споменато и ние се опитваме да вземаме предвид и е патридността там, надграждаме над отличната работа, която е извършена от всички преждеговоривши и други. През ноември имаше форум за правата на детето и а, липсата на гражданство. Практически мерки. Говорим за бърза идентификация. Децата при миграция трябва да бъдат идентифицирани и регистрирани. Имаме нужда от еднообразни данни в Съюза, които да показват дали детето е придружено, отделено или пътува със семейство, националност или липса на такава, както и възраст и пол, тъй като децата без гражданство често не бъдат регистрирани. Деца трябва за приоритет всички процедури по границите. Децата без гражданство вече се спомена. Въпросите свързани с пола и дискриминацията. Опитваме се да говорим по този въпрос. Що се отнася до адекватен прием в Съюза, говорим за нуждата правото на образование, здравеопазване да бъдат гарантирани независимо от статута. Това се говори в цялото съобщение. Мисля, че това е много полезно. Uh, uh, Освен това, споменаваме определянето на статута, не само, що се отнася до убежището. Определянето на статута трябва а, да бъде една процедура, която да бъде приоритизирана. Попечители на стойници за непридружени деца. Създаваме европейска мрежа на попечители на стойници що се отнася до решения, насърчаваме държавите членки да направят така, че да има процедури за определяне на статута и децата да не бъдат връщани, особено у нези, които са били в страната вече определен период от време. И ще следим всички действия Съюза и други, и препоръките, които сме направили. И накрая Що се отнася до финансирането на Съюза, имаме предложения. Извинете, имаме отворен призив за предложения. Очакваме някои от предложенията вече да бъдат решени. За хора от трети страни, е много важно това да се направи и да има интегриран подход, защото знаем, че когато децата много години са били в държавна грижа, почти нищо не се прави, за да се разреши този въпрос. В биографията сме включили една секция за липсата на гражданство и сме споменали всички други елементи. Що се отнася до данните, Правят се усилия да се подобри видимостта на децата. Надявам се да има ясни резултати. Благодаря. Сега преминаваме, тъй като знаете, че това е съвместно изслушване с Комисията по петиции. А, имаме петиция 0076-2017, господин Крис Наш. Той ще ще бъде в двойна функция тук. Той ще говори и като експерт малко по-късно, тъй като е директор и съучредител на Фундацията за а, липса на гражданство. Петицията а, подчертава, а, че е важно да се действа, за да се спре това. Европейските държави трябва да се присъединят към съответните конвенции, и е, да се стигнат, е, да се стигне до надлежни предпазни мерки. Трябва да се даде националност на деца, родени в съответната държава, или поне веднага след раждане. Не знам защо изчитам всичко това. Аз не ги пиша тези неща. Вие ще го кажете след малко. Аз обаче да, казвам на хората да говорят по-малко, но го казвам. Ще го кажете същото, но по-добре от мен. Има и малко видео, нали така? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз исках да не правя презентация, за да дам възможност на депутатите да зададат въпроси. Аз а, не представлявам само моята организация, която включва представители от 40 държави. Представлявам всички, които подписаха петиция, приканващ Европейския съюз да вземе мерки по отношение на лицата без гражданство. През 2015 година започнахме а, да събираме подписи за петицията и установихме, че много хора всъщност се присъединиха. Няма да ви изчитам петицията, но бих искал да се спра на това, защо въобще започнахме тази петиция. През 2015 година имаше един доклад за деца без гражданство и тогава видяхме, че половината от държавите членки не изпълняват задълженията си да дават гражданство на деца без гражданство, което е шокиращо, което означава, че трябва да възприемем специален подход в това отношение. Първо, трябва да се признае, че този проблем съществува и днешното изслушване е добра възможност за това. А решението е законодателни промени, които не трябва, разбира се, да навлизат в суверенното право на държавите членки да решават кой да получава гражданство. На следващо място, нещо, което упоменаха Маргарет, Лаура и Верена преди малко, а именно идентификацията на хората, които пристигат, да се установи дали те имат родители и дали те имат гражданство. Важно е децата без гражданство да бъдат в центъра на нашата дискусия. Сега ще ви покажа едно кратко видео с интервю с няколко деца, с които се срещнахме в рамките на проучването. Nationality. I think it means being part of the country. Most kids don't know how they got theirs or what it would be like if they didn't have one.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 I think the uh, stories of Eric, Andrea and... Мисля, че историята на тези три деца показва опустошаващия ефект на това да растеш без гражданство. По този начин човек няма достъп до права, но няма възможност и да разгърне потенциала си. Децата нямат гражданство, но това не е по тяхна вина. Европейската харта с основни права не предвижда а, право на националност, но в член 24 призовава държавите членки да се грижат за доброто на децата и да взима мерки в техен интерес. Така че за тази цел ние организирахме няколко мероприятия в Европейския парламент заедно с интергрупата. Смятам, че това е една добра възможност. Дължим го на децата, не само на тези три, които видяхме тук, но и на всички останали, които нямат гражданство. Ще спра до тук за да проведем интересна дискусия с присъстващите в залата депутати. Благодаря ти, Крис. Благодаря и на тримата участници в панела. Ще бъдем гъвкави. Е, след малко ще чуем още двама участници. Господин Мамикинс иска е, да зададе въпрос. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е свързан с това, че президента на Латвия през май обяви, че е време да се даде гражданство на новородените деца, на хората без гражданство в Латвия. Това е положителен сигнал, но аз не съм толкова голям оптимист и сега ще обясня защо. Всичко е свързано с превръщането в дела на тези думи. Аз съм журналист и ако правилно си спомням първия президент на Латвия направи подобно изявление, но мерки все още няма. 95-та година парламента в Латвия взе решение във връзка с хората без гражданство. С този закон се урежда статута на латвийските лица без граждани. Съветския съюз рухна но лица без гражданство продължават да се раждат в Европейския съюз. 6000 деца живеят без гражданство в Латвия. Въпросът ми. Какво смятате, че може да направи Европейският парламент, за да се промени положението на новородените деца, на лицата без гражданство в Латвия? Благодаря ви. Може би някой да отговори на този въпрос. Well, I suppose it's a, it's a, what can we do? What can, I mean, it's in our conclusions really. What action are we going to take on, as, as also as Mrs. Stanoka had said, you know, in a very long... Както каза и госпожа Станоко, дълго време обсъждаме този въпрос. Някой иска ли да отговори сега? Или да чуем първо другите ни двама гости? за идентифицирането и за крилата на лицата без гражданство. Вижте, четвъртък е. И е, депутатите трябва да се хващат самолетите и влаковете. Обаче някой като мен оставаме тук тази вечер, че и утре. Господин Мамикинс, чакате ли отговор или да чуем другите двама оратори? Мелани Кана е следващата от отдела за международна закрила на ВКБ на ООН. Благодаря, господин председател. От името на ВКБ на ООН бих искала да благодаря и на двете парламентарни комисии за тази възможност да говоря на това важно изслушване. Ще последвам съвета ви. Аз имах тук писмено изявление, което трябваше да изчита в рамките на 10 минути, но а, ще се спра на някои конкретни препоръки за Европейския съюз и държавите членки. Повечето от вас знаят, че през 2014 година ВКБ на ООН започна важна кампания, за да намали лица, броят на лицата без гражданство до 2024 година. Много от вас участваха в тази кампания и насърчиха държавите членки посредством доклади и резолюции да предприемат мерки. През втората половина на 2019 година ВКБ на ОНЕ ще проведе едно важно мероприятие на високо равнище. Очакваме подкрепа на държавите членки и на Европейския съюз. Очакваме да присъствате с а, а, конкретни а, ангажименти и планове конкретни действия в външната политика на държавите членки очакваме също така, за да се насърчат и останалите държави да предприемат мерки. Ще се спра на няколко а, пропуска в настоящата система. Първо, процедурите по определяне на лицата без гражданство. Почти всички държави членки на Европейският съюз със страни по конвенцията от 1994 година. Само Кипър, Естония, Малта и Полша не са страни по конвенцията, но мисля, че този пропуск наскоро ще, съвсем скоро ще бъде запълнен. Държавите, които са членки по конвенцията, са поели ангажимент да предприемат мерки по отношение на лицата без гражданство. Това означава, че те трябва да установят самоличността на лицата без гражданство на тяхна територия. Изненадващо е и е голям пропуск факта, че само шепа държави членки към момента имат процедури по идентифициране на лицата без гражданство. Тези държави са Франция, Испания, Италия, Обединеното кралство, Унгария, Латвия. Необходимо е обаче да се направи много повече, за да може процедурите, които се прилагат в тези държави, да бъдат а, добри те трябва да се прилагат и във всички държави членки на ЕС. Имаме насоки по отношение на тези процедури на равнище ООН. Е. Те бяха упростени миналата година с един нов документ по темата. И се надявам, че той ще ви помогне във вашата работа. Един от проблемите, които не бяха обсъдени подробно, е свързан с това, че много хора са принудени да търсят закрила като бежанци. В този случай те губят двойно защото системата за убежище на съответните държави бива натоварена, а от друга страна лицата без гражданство не получават правата, които имат в обществото. Има различни практики по регистрация на лицата без гражданство в държавите членки. Някои държави изискват само заявление от страна на лицето, други изискват и документи, които да удостоверяват статута на лице без гражданство на съответното лице. Трети държави пък не регистрират изобщо лицата без гражданство, защото няма тази възможност. Това са различните практики. Цифрите показват, че десетократно се е увеличил броят на хората без гражданство, чиято националност е неизвестна. В 14 държави членки, които използват такава категория, се е увеличил десетократно броят на тези хора за 10 години. Лицата без гражданство имат съответните правила, а държави, имат съответните права, държавите членки трябва също да регистрират лицата без гражданство на тяхна територия. Това се дължи на факта, че много от хората, които работят с беженци и мигранти, а именно полицейските служби, компетентните в това отношение органи, Фронтекс, юристи и преводачи не познават добре статута на лицата без гражданство. И това е много голям пропуск, който трябва а, да бъде разрешен чрез, с помощта на европейските институции. Още нещо, което бих искала да добавя – Някой спомена, че процедурите за даване на за определяне на лицата на гражданство са различни, което води до проблеми. В Франция и други държави тези процедури набират все повече и повече имена, но броят на лицата без гражданство в цифри не се е увеличил значително. Няма да навлизам в подробности относно превенцията. Бих искал само да посоча, че Европейския съюз може да помогне, като насърчи държавите членки да прилагат правилно стандартите от Конвенцията от 61 година на ОНЕ. Както вече бе посочено, 9 държави членки на ЕС не са страни по конвенцията, а тази конвенция дава някои гаранции, които е, са превентивна мярка срещу е, апатридността. Нещо, което Крис може би спомена – не се прилагат винаги тези гаранции. В превенцията важни са няколко неща. Първо приложението на конвенцията от 1961 година и прилагането на гаранциите. Гаранциите във връзка с лица, които са родени на територията на дадена държава членка – ако те нямат гражданство, би трябвало да получат гражданството на държавата членка, в която а, са родени. Тоест всички тези изисквания трябва да бъдат прилагани. Следват четири конкретни препоръки. Държавите членки, които не са страни по конвенцията, трябва да бъдат стимулирани да се включат. 2012 година на една среща на високо равнище в Нью Йорк Европейския съюз се ангажира да го направи но въпреки това нито една държава членка не се присъедини към конвенцията. Всички държави членки, които нямат процедури в това отношение, трябва да възприемат такива, като ВКБ на ООН е готов да предложи подкрепа. Държавите членки трябва да идентифицират лицата без гражданство и да се създаде европейска система за регистрация. Тази система трябва да даде възможност на базата на заявка на съответното е, лице да се започне процедурата. Всички, които работят в... с бежанци и мигранти, трябва да бъдат е, запознати с статута на лицата без гражданство. И четвърта и последна препоръка. Европейските институции, парламента, комисията и председателството трябва да играят важна роля и да насърчават подобрения не само в Европейския съюз, но и на а, световно равнище. Силната дипломация, обмена на добри практики са изключително важни за успеха на това мероприятие. Благодаря ви. Да, беше много полезна тази информация за последващите ни действия. Сега ще дам думата на Тамас Молнер от Европейската агенция за основните права. Моля ви да спазите времето за изказване. Не останаха много депутати в залата. Може би да ограничите изказването си до 6 минути. Разбира се, това събитие се предава на живо по интернет, но на са останалите в залата. Благодаря ви, господин председателю, уважаеми депутати, дами и господа, колеги. Ще се опитам да отговоря на очакванията и да направя невъзможното за 6 минути. Моята презентация е разчетена за 10 минути, но ще се опитам. Европейската харта за основните права и Конвенцията за лицата без гражданство, по какъв начин могат те да бъдат използвани за превенция. Относно правния характер на хартата за основните права, знаете, че от влизането и в сила тя е част от първичното законодателство на Съюза. Тя е вертикален инструмент в юрисдикцията на Съда на Европейския съюз. Вече е натрупан на богата съдебна практика като се има предвид, е, че първичното законодателство, вторичното е, и договорите е, трябва да са съгласувани. На следващия слайд искам накратко да ви покажа обхвата и прилагането на хартата. Знаете, че в обхвата са включени нещата, които виждате на екрана. Тя е задължителна по своя характер. Държавите членки също са задължени да я спазват в рамките на прилагането на законодателството на Съюза. Когато говорим за тълкуването на хартата, трябва да подчертаем, че когато тя отговаря на Европейската конвенция по правата на човека, тя трябва да съответства и на съдебната практика на съда по правата на човека. Никоя част от хартата не трябва да ограничава правата, които са признати по силата на други конвенции в тази област. защитата на лицата без гражданство съгласно законите в Европейския съюз. Това е индиректно. Дефиницията, която се прилага, е същата като тази, която е предвидена в Конвенцията на ООН от 1954 година. Няколко примера за защита на лица без гражданство. Съгласно режима по координация на социално-осигурителните системи са обхванати лицата без гражданство. Гарантира се вътре в Европейския съюз и е свободното им движение, когато те са признати. и Те могат свободно да се движат и в Европейския съюз. Натрупа на съдебна практика на Съда на Европейския съюз за закрила на лицата без гражданство особено в контекста на миграцията. По отношение, например, на правото на биш палестинец, живел в, преди в Ливан, който се е преместил в Германия и какво право има той на социални осигуровки. Много неща вече бяха споменати съответния член от е, договора за функционирането на Европейския съюз, е, е, където лицата, които са без гражданство, се разглеждат от Европейския съюз като граждани на трети държави. По какъв начин хартата може да гарантира закрила? Обхватът е доста широк, що се отнася до някои права, които се прилагат до всички, независимо от националността, или статута на мигрант, или липсата на гражданство. Има а, универсално прилагане. А, това е човешко достоинство, право на живот, а, на гарантиране на здравето, на свобода, семейен живот, недискриминация и прочее. Всичко това е защитено от хартата. На следващия слайд може да видите списък на всички права, аз набързо ги упоменах. Искам да наблегна на две от тях, които са от особено значение. Правото на свобода и сигурност, което е важно, що се отнася до задържането на лица без гражданство и право на недискриминация, също и право на съдебна закрила. Ако имам време, ще се спре на този трети аспект. правото за на, на недискриминиране на лицата без гражданство. Бяха споменати вече заключенията на съвета от декември 2015 година, където държавите членки признават е, необходимостта от укрепване на правилата и намаляване на риска от дискриминация или неравно третиране. има една доста спорна разпоредба в две части. Първо има списък на всички основания за дискриминация. Това не е закрит списък, той е отворен, може да се допълва с всички основания за дискриминация, които могат да бъдат евентуално използвани. Независимо дали става дума за лица, които са граждани на Съюза или на граждани на трети държави също дискриминация на базата на националността. Това е експлицитно основание, но все още не е прилагано в юриспруденцията на съда по отношение на лица от трети държави, включително лица, които нямат гражданство. Все още няма натрупана съдебна практика в това отношение. Картата е част от международното хуманитарно право, така че тълкуването може да бъде в тази посока. Натрупаното натрупаните решения в тази област за дискриминация на база националност могат да се прилагат. Също има така нареченият Minority Safe Pack. Това е гражданска инициатива. Авторите изискват промяна в вторичното законодателство на Съюза, за да се гарантира приблизително равно третиране между лицата без гражданство и гражданите на Европейския съюз. Комисията трябва да предприеме действия по тази гражданска инициатива. И на последно място това, което искам да спомена, преди да приключа изказването ми, е как хар хартата може да защити лицата без гражданство от а, произволна задръжка, задържане. В а, директивата за връщането се казва, че задържането трябва да приключи, когато а, има разумни перспективи а, за а, преместване, които вече не са на лице. Държавите членки имат задължението да освободят лицето, дори когато то няма документи за самоличност. Съдебната практика също съдържа аргументи срещу задържането, тъй като лишаването от свобода трябва да се тълкува много строго. И последния слайд. Как нашата агенция участва в процеса? Виждате някои а, примери на този слайд. А, през 2010 година имаше а, доклад, свързан с процедурите за задържане преди връщане. Също имаме доклад за намаляване и избягване на статут на, на лица без гражданство. Имаме и нов доклад за задържане на деца мигранти. И на последно място можем да включим въпроса за липсата на гражданство и в мисиите по Шенген. Наблюдавайки подобни мисии, аз съм се срещал а, лица без гражданство, които са задържани. Ще спра до тук, а, за не да злоупотребявам с времето и ще отговоря на въпросите ви. И последният ни оратор е отново господин Наш от Европейската мрежа за лицата без гражданство. Той ще говори също за произволното задържане, както и ще засегне някои други проблеми. Благодаря. Благодаря, че вашето представяне беше по от техническо естество. Аз започнах да работя по въпросите на липсата на гражданство 2010. Направих проучване в едното кралство по процедурата а, за определене на липса на гражданство. Ожених се през 2011. Моите деца се родиха през 2014, което съвпадна и с създаването на Европейската мрежа Работим в 40 държави, посетил съм чудесни места от 2010 года, срещнал съм с много впечатляващи личности, също опитал съм много хубава храна, пил съм лошо вино, гледал съм лоша телевизия, но не можах да допринеса моята страна да не вземе решение да напуска Европейския съюз. Помислете за последните години от вашия живот. Седем години е много дълго време. Представете си тези седем години да бъдат заличени и всичко това да се замени с еднообразие, безпомощност, досада, разочарование, отчаяние, нетърпимост, рутина, травма, несправедливост, задържане. Представете се всичко, което не сте могли да направите, да докоснете. Помислете си за Антон, който е бил 7 години задържал България, тъй като България не е могла да осигури закрила за него като лице без а, гражданство. Крис, може ли малко по-бавно да говорите? Съжалявам, че ви прекъсвам, тъй като е невъзможно за превод. Седем години е много дълъг срок от време, за някой още по-дълъг. Докато има случай като този на Антол в Европа, е необходимо да се направи нещо повече за защита на тези лица, тъй като не разполага с много време. Аз искам да кажа защо тази категория лица са изправени пред огромен риск от произволно задържане. Франциско Крепо, докладчик е, по правата на човека на мигрантите, показва защо през 2015 моята организация приоритизира работенето по този въпрос. Той каза, че задържането на лица без е, гражданство е една от тихите трагедии на глобализирания свят, е, която се случва при затворени врати, но има много висока човешка цена. Това е трагедия, която може да бъде предотвратена, но поради липса на политическа воля и внимание всяка година засяга хиляди лица. Ето защо през 2015 моята организация започна един тригодишен протект, за да разгледа рисковете от задържане на лица без гражданство. Ние работихме с членове от нашата мрежа, с института, който се занимава с тези въпроси с, 7, с 6 държави. Работихме с по обща методология, както по документи, така и срещи с заинтересовани страни и лица без гражданство. Миналата седмица ние организирахме конференция в Будапешта с 120 представители от 30 европейски държави. Така стартирахме дневния ред за промяна по кампанията Locked in Limbo. Лам... Джин Ламберт беше представен на тази конференция като евродепутат. Аз ще се върна на някои от инструментите, свързани с достиженията на правото на Съюза в областта на убежището. Ситуацията която е описана на този слайд, сигурно е, е известна на много опита на мъже, жени, деца, които интервюирахме, показват, че има липса на доверие, неразбиране, неприлагане на правните стандарти. Да, има някои добри практики и проблемите са с прилагането основно. Все по-честото използване на задържането и инкриминирането на мигранти е една европейска глобална тенденция и е особено безпокоително по отношение на лицата без гражданство, тъй като те няма държава, в която да могат да бъдат върнати и за това са обект на задържане. Основната констатация от нашия доклад е да се идентифицират случаите на а, лица без гражданство. Задържането не отчита статута на лица без гражданство и тези лица стават е, обект на наказание, тъй като няма държава, в която да могат да бъдат е, върнати. Трябва да има някакъв начин да се е, регулизира положението на лицата, които иначе са в безисходица. Има много лица, които живеят без правен статут, те нямат правна помощ, те живеят в периферията. Подобни лица са изправени пред изолация, риск от експлоатация, също доста често се занимават и с древна битова престъпност. Необходимо е да бъдат предприяти спешни мерки за коригиране на ситуацията. Докладът ни е, програма за промяна отправя пет основни препоръки, как може да се постигне всичко това, за да защитим по-добре лицата без гражданство от задържане. Съответните власти трябва да предложат альтернативи на задържането. Например, България и Малта автоматично задържат лица и издават заповед за връщането му там, където е възможно, без да от предпочитат някакви альтернативи. Това показва как Антон, когато споменах по-рано, е прекарал 7 години а, задържане. Това е явление, което е на лице в цяла Европа. Трябва да се намерят альтернативи, които не струват толкова скъпо и са по-хуманни. На второ място трябва да има а, определени процедури за определения статут на лица без гражданство. Държавите иначе няма да могат да преценят кой, е, кои лица е, са под конвенцията от 1954 година. Заключенията на съвета от 2015 година дават насоки на държавите членки да подобрят практиките по идентификацията с подкрепа на платформата за лицата без гражданство. Имиграционните власти трябва да признаят статута на лицата винаги когато трябва да вземат някакви решения за иммигрантите. Задържането не трябва да бъде произволно, не трябва да бъде дискриминационно. Четвъртата ни препоръка, че е изключително важно да се улесни интеграцията в общността, да има възможности за регуляризиране на положението, за да не са тези лица в една безкрайна безисходица и да могат е, да допринасят за развитието на себе си и на обществото. Има много мъже и жени, които са в подобно положение. Кристоф от България ми каза, аз съм тук вече 24 години, не 24 часа, нито пък 24 месеца, а години. И задържането ми е най-унизителното наказание в живота ми. Пето, е, има спешна нужда от подобряване на е, регистрирането и докладването по случай на е, липса на гражданство. Тази статистическа информация трябва да се събира регулярно, да бъде е, разбита по съответни показатели и да бъде публично достояние. Измененията, предложени по регламента за процедурите в обежището и също наръчника за наблюдение на връщането в Европейския съюз, трябва да се изменят и трябва по-добре да се регистрират лицата на територията на Съюза, които са без гражданство. Двугодишни доклади трябва да бъдат публикувани е да се гарантира по-добрата закрила на лицата без гражданство. За да се използват всички тези мерки, които препоръчваме днес, трябва план за действие, който беше споменат от е, Клод. Комисията Либия може да помисли е, приемането на резолюция по този въпрос, свързан с лицата без гражданство. В заключение искам да спомена Роман, който е, е включен в доклада ни, озаглавен на все още без гражданство, все още страдам. Роман не може да има националност, тъй като баща му е от бивша Югославия, майка му от бившия Съветския съюз, той никога не е получил документи за самоличност и се е оказал в Словакия през 1990 година не е имал право на статут на беженец или някаква форма на закрита. И тъй като Словакия няма процедура за определене на статут на лице без гражданство, той остава незаконно в страната и живее на улицата. Той е бил арестуван повече от 25 пъти, прекарали много месеци задържан под стража. 20 години е живял в Словакия, без да може да се а, ожени. През 2015 той а, умира напълно сам, дори а, без да има а, право на официално погребение. Въпросите с липсата на гражданство няма да се разрешат от само себе си такива хора като Роман не трябва да бъдат осъждани до животно настрадание и а, смърт. Необходимо е да бъдат предприяти по-ангажирани действия. Благодаря ви. Благодаря за изказването на всички. Преди да дам думата на тримата депутати, на които благодаря за това, че останаха. Знам, че постоянно говоря за четвъртък но сериозното, което искам да кажа, и знам, че госпожа Викстрем също би искала да го каже, е, тъй като вие всички сте експерти по е, липсата на гражданство, разбирате тази сфера, разбирате връзката с убежище. Безпредседентни времена е, живеем, що се отнася до правосъдие, права на човека, граждански свободи, убежище, броя на изслушванията законодателни и незаконодателни документи е безпредседентен, така че броя на изслушванията, които провеждаме, също е безпредседентен. Така че Вместо да се занимаваме с това дали има много хора или няма и кой ден е или не, е важно е да има такива изслушвания, защото в този случай, например, ще има последващи действия. Институцията трябва да направи нещо по въпроса. Аз съм член на НПО, който се занимава с апатридите деца. Трябва да предприемем действия. Така че искам да благодаря на Крис за работата на Европейската мрежа. Благодаря на всеки от ораторите за отличните доклади. Благодаря за нивото благодаря. Извинявайте, че ви притисках за времето, но ще има добри заключения по този начин. И аз ще ги дам на координаторите. Ще дам думата на тримата депутати. Искаш ли думата, Анджей? А, другите две колеги искат ли да кажат нещо? Much, actually... Благодаря. Въпросът ми към Крис Неш. Първо, благодаря ви за отличната инициатива. Още нещо. Има още една инициатива, която предстои в Комисията по петиции. 20 хиляди, над 20 хиляди са подписали миналата година от Латвия и Естония. Тази петиция точно е за негражданите на Латвия и Естония права да гласуват за Европейски парламент. Въпросът ми към Крис. Смятате ли, че Европейския парламент трябва да подкрепи тази инициатива? Точен въпрос. Госпожа Зденока, искате ли да кажете нещо? Не се налага, не е нужно. Искате ли? Maybe just not so much to ask. Нямам въпрос. Мога да направя предложение за оценка на това изслушване. Благодаря на всички, които се изказаха. Втората част на изслушването особено на господин Крис Наш. Бях докладчик на Агенцията за основни прави, права. Високо ценя доклада ви. Все още имаме такъв проблем с член 51. Не е прилагането на хартата. Сигурно знаете. че това намалява възможностите ни да прилагаме хартата, особено в комисията по петиции, когато трябва да се позоваваме на хартата. Комисията идва и казва, да, да, обаче това не е в нашата компетентност. Това е компетентност на държавите членки. И тогава не можем да се позоваем на хартата заради член 51. За развитие на европейското законодателство става дума. Поради Брексит имаме доклада в Арховщат едно от предложението е да се премахне този член 51. Особено, защото един от е, инициаторите на този член беше британец. Бе Великобритания, извинете. Това е проблем. За моето предложение към комисията Либе тъй като това е общо заседание с петициите, да отидем малко по-нататък, да имаме доклад по собствена инициатива или да се мине този доклад за гражданството, който правим всяка година. Малко проблеми засягаме. Само за пресичане на граници, за нерегистрирани двойки и други проблеми, но липсата на гражданство не е покрита. Време е да преоткрием въпроса за европейското гражданство и възможността да се разреши проблема с хората без гражданство, особено децата, като се използват а, прило... принудително идеите за гражданство на Съюза. Може би комисията Либе и нейните адвокати, юристи, като използва отлични експерти, може да помислим и да излезем с предложение как това гражданство да се приложи. Благодаря. Благодаря. Госпожа Вържия не иска нищо да каже. Благодаря и за това, че участва в цялото изслушване. Това е важно. Важно е да го направим. Благодаря и. Кой от вас иска да се занимае с тези теми, тъй като в заключителните ви бележки. Заповядайте, Крис. Имаше въпроси към мен. Така че е справедливо аз да отговоря. Ще отговоря на първия въпрос. Моето становище е от никакво значение. Другата петиция, свързана с въпросите, да, това изслушване показва колко са важни петициите. Когато ние започнахме нашата петиция, хората казах, няма смисъл да се правят петиции, но мисля, че ето ви демократичния процес. Всички сме тук, говорим е, за патридите. Що се е до основния проблем, то тогава ще цитирам отговора на Катя по-рано, който бе отличен. Действителността е, че хората или са граждани, имат гражданство, или нямат гражданство. Правна фикция е да говорим за друго. Много е опасно, ако Европейски съюз приеме такова отношение, защото има други държави, които може да решат да лишат част от населението си по политически причини от гражданство. Казвайки това, се надявам, че политическия характер на тази тема няма да попречи на парламента да работи по темата по-общо, тема по тема. Както чухме днес, има много идеи за действия. Надявам се председателя да ги обобщи. За нас ще бъде много полезно не само да има определена стратегия, която описа Клод Мораес, а и резолюция по въпроса, която да опише какво се е случило, на къде да се тръгне оттам насетне и да постигнем а, по холистично решение, което до момента не намираме. Благодаря. Това, което каза госпожа Зданока, бе много дълбоко. Дава допълнителна работа на Либа за следващите 10-20 години. Трябва да променим европейското гражданство. Сега нещо сериозно. Благодаря на Крис за това, което каза. Всеки един от ораторите от различните организации, на тях също благодаря. Първо, комисията по петиции. Госпожа Викстром я няма. Вие казахте, че тази комисия е много смислена и тя доказва себе си, постоянно показва, че е важна комисия по тези сложни въпроси. Ето организирахме изслушване. И искам да ги похваля. За това, че работят в тази сложна среда, видяхме примери, спомена се Брексит, гражданство. Това е само един от малкото примери. Има много примери. Това е друг пример. Аз не съм експерт в комисията по петиции, но искам да благодаря на Сесилия и на колегите от петициите. Няма я в момента. Трябва да ползваме този способ петиции максимално ефективно. То се отнася до Либе. Говорихме по различните въпроси като ли че се начертаваше план. Много е правен въпроса по естеството си, но и човешки, не само свързан с правото. Връзката с други закони, например, убежище и така нататък, осложнява нещата. Сложността обаче не трябва да ни заслепява. Крис го спомена, трябва да се излезе с стратегия и резолюция. Трябва да се види какво правят различните организации, ВКП, ООН, мрежите, предложенията на Европейската комисия, това, което се каза от УНИЦЕФ, от другите мрежи и организации. За това всъщност и ние искаме такива проучвания, защото трябва да видим и къде ние като парламент може да изиграем роля, тъй като сме съзаконодатели, толкова много сфери. Това, което предлагам да направим, е на координаторите да представим, заедно с госпожа Викстром, която има голям опит и в комисията Либе, да излезем с нещо като стратегия и да идентифицираме липсата на гражданство като нещо конкретно. Не правя обещания, защото аз не обичам да правя такива неща. Секретарията ме поглежда, хвърля ми погледи. Може внимателно да спомена, че ще работим по въпроса, но холистично. Имахме холистичен подход към миграцията. Все още се опитваме да се да го запазим холистично. Няма смисъл различните аспекти да бъдат разпокъсани, но и прилагането, изпълнението е голям проблем. Какви ще са последващите стъпки? Всичко сме записали, което всички казахте, освен това, това се излъчва по интернет. Също и изказванията на депутатите. Ще се опитаме да заложим една идея за това, как парламентът и комисията Либе биха могли да работят по този конкретен въпрос като разбира се постоянно връзка с комисията по петициите, тъй като те също имат ясен интерес, следвайки конкретната петиция. Това ще се разпрати на колегите, но искам да го обсъдя първо с координаторите. И опитните членове, които присъстваха днес, които също се интересуват. Не искам да казвам повече днес, защото много въпроси се повдигнаха и не искам, нали така? Да, точно така. Не може да го бащавам повече, да, не ми е позволено. Бързо ще го направя, тъй като това е много важен и интересен въпрос за нас, за да отбележим напредък. Има ключови неща, които трябва да направим, що за нас е и до хронологията. Искам да благодаря на ораторите, които дойдоха тук за отличните доклади. Господин Наш, петицията. Благодаря ви колегите от комисията по петициите, съпредседателя и накрая има въпроси свързани с липсата на гражданство. Има сложност, която покрива този въпрос, но и покрива и други сфери. Детски въпроси, въпроси от друг характер. Това само укрепва тази сфера, сложността, ако ме разбирате. Това означава, че все повече членове на парламента се интересуват от темата. Така че моето обещание към вас е да има напредък и да продължим да работим в тази посока. Много е, добре съм запозната с темата и вече много години госпожа Зданока знае, знае, че съм запознат с конкретните въпроси, които повдигате, особено, що се отнася до малцинствата и това, което се случва. Исках само да спомена това и накрая има голям интерес към това, ако го погледнете този документ, ще видите всички организации, които участват. Броя лица, последствията. Може би тази тема, като идея, не е все пак достатъчно известна. Отново ви благодаря за това, че популяризирахте днес тази тема. Благодаря на всички за присъствието. Надявам се да имаме ефикасни стъпки. След това ще се вгледаме скоро в този проблем, в този формат и други формати. Благодаря на всички. Благодаря на участващите в изслушването. Благодаря ви много.